и е, си списъкът на тези, с тези имена ще бъде публикуван и ако до одобряването на протокола няма възражение, ще се сметне, сметне че предложените депутати стават членове на съответните комисии. Председателят на парламента и председателят на съвета ще подпишат 6 законодателни акта, съгласно член 74 от правилника ни съответните актове, законодателни актове ще бъдат публикувани в протокола. Сега по дневния ред за днес.